Е, изявления на съвета и комисията за демокрацията, върховенството на закона и основните права. Госпожа Канина отново ще има думата като представител на съвет. Господин председател, господин представител на комисията, много е важен дебат от тази вечер. Европейския съюз е изграден на принципа на зачитането на правата на човека, върховенството на закона и демокрацията. Това са ценностите на държавите членки, основен елемент на европейската идентичност. Държавите членки трябва да направят така, че вътрешния им ред да се съобразява с върховенството на закона и други основни ценности. Европейската комисия, парламента, съветът имат своите много важни роли в защитата на тези принципи. Ние знаем, че Европейския парламент следи работата на комисията и съвета за да има сигурност, че те изпълняват своите задачи. Сигурно си спомняте, 2014 година съветът заяви, че върховенството на закона е предпоставка за зачитането на основните права. Комисията беше приканена да доразвие този дебат в светлината на договорите, като се работи систематично времено Европейският парламент призова институциите на Европейския съюз да разработят съответните инструменти. Комисията се включи в дебата със своето съобщение от март 2014 година. Тези инициативи допълват съществуващите инструменти. Има и процедура при нарушение на европейското законодателство. Съществува и тъй наречения ядрен вариант на член 7 от Лисабонския договор, което означава временно отнемане на правата на глас при систематично нарушение на европейските норми. Съветът няколко пъти е обсъждал как да се защитава по-добре върховенството на закона в ЕС. През септември мината година съветът прие своите заключения, с които въведе ежегоден политически диалог между държавите членки с цел затвърждаване на върховенството на закона в ЕС. Има няколко принципа. Обективност, липса на дискриминация – равно третиране. Също така се зачита принципа на възложените правомощия. Подходът е приобщаващ. Разбира се, трябва да се стъпи върху взаимното доверие, като председателството ще настоява тези принципи да се отразяват във всички дебати. В момента съветът организира първия си политически дебат, посветен на върховенството на закона. Това е дебат за тази година и аз съм убедена, че той ще допринесе за това върховенството на закона да си остане основна ценност на Европейския съюз. Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за вниманието. Чакам с нетърпение дебата. Благодаря. Сега давам думата на заместник председателя на комисията, господин Тимерманс. Най-ясният начин да покажем, че правовата държава значи нещо за нас е да си спомним какво става, когато тя липсва. За първ път изразът е използван през 1958 година. 14 години след Втората световна война, след нейния край. Сега вече ни делят 70 години а, от а, лагерите на ужасите. Отбелязахме тази годишнина. През януари Президентът Шулц е, също взе отношение към тази годишнина. Преди 70 години е, трябва да търсим корените на тенденциите, които виждаме днес. И те изискват да бъдем бдителни. Затова аз приветствам този фундаментален дебат. Той е от огромно значение за нашия парламент. Не може нашите общества незабелязано да се върнат назад. Не можем да допуснем логиката на нелиберализма да ни надвие. Нашият съюз се гради върху скъсване с миналото, върху принципа, че обществата следва да бъдат свободни и открити, отворени. Ние направихме огромен скок от в сравнение с миналото, но често пъти ни се струва, че това е даденост. Мога само да повтарям до безкрайност, че Европа не може да съществува без пълно зачитане на общите ни ценности. Компромисът с общите ни ценности е компромис с самата тъка на европейското сътрудничество и пълен застой. Комисията е решена да утвърждава право, върховенството на правото и основните права. Аз съм упълномощен от председателя на комисията с особено тежка задача да направлявам и да координирам работата в тази област. Това означава всеки ден да мислим за правата на човека в целия политически цикъл, от неговото начало до изпълнението на препоръките. Заедно с е, колегите комисари ние започваме този основен проект – и ще привлечем и други колеги от комисията, ако това е необходимо. Трябва да възприемем панорамен подход, подход на 360 градуса, за да може нашата система на правата на човека изцяло да почива върху релевантна информация събрана на място. Трябва да се приеме нормативен акт, задължителен по своя характер, с който да бъде допълнен член 7 от договор. Това трябва да гарантира пълното зачитане на нашите основни ценности. Най-добрият начин да постигнем целите си, свързани с правата на човека, е да предотвратяваме техните нарушения. Затова всички институции имат своята роля и взаимно се допълват. Миналия декември съветът и държавите членки се споразумяха всяка година да бъде провеждан диалог по въпроса. И мисля, че нашето разискване днес обслужва същата цел. Комисията има своята роля в съответствие с договорите. През последните години тя твърдо действа чрез политически натиски и чрез сезиране на Съда на Европейския съюз за спазване на право, на правата на хората и на върховенството на правото. Като, например, се застъпихме за, против незаконното уволняване на съдиите. И прилагането на правото на общността понякога създава проблеми, понякога е проблемно от гледна точка на върховенството на правото. И ние трябва да се противопоставяме на тези случаи. Това означава право на ефективен достъп до съд, право на независим съд. От декември месец по мерките в така наречения трети стълб ние можем да завеждаме дела и в тази сфера пред съда на Европейския съюз. Аз лично ще следя за това комисията да не подхожда идеологически и да преценява всеки случай на твърдяно нарушение на основните права и на фундамента на нашата правова конструкция безпристрастно и обективно. Всички държави членки ще бъдат третирани еднакво. Нашата цел няма да бъде да преследваме една или друга държава членка като самоцел, а да се намесваме, за да възстановяваме правилното прилагане и изпълнение на нормативните актове на Съюза. Член 7 предвижда доста тежки по своя потенциал санкции. Трябва да се противодейства на тежките рискове от тежки нарушения. Но миналото показва, че този санкционен механизъм, който може да бъде задействан от комисията или от държавите членки, една трета от тях, или от Европейския парламент, не винаги е подходящ. Има нарушения, които са нарушения на правото на Европейския съюз, създават съмнения за това, че върховенството на правото не се зачита в някоя държава членка, но въпреки това не са достойни за толкова тежката санкция, която предписва член 7. В такъв случай трябва да се внимава как ще реагира комисията. Тя може да започне политически диалог с съответната държава членка, когато има системни заплахи за върховенството на правото, за да попречи на по-нататъчна ескалация на проблема. Когато такава заплаха възникне в някоя държава членка, нормативната уредба позволява на комисията да действа бързо, на основата на обективна оценка на положението и при пълно спазване на равенството между държавите членки. Целта е да се намери решение с съответната държава членка, така че да не се задейства механизмът по член 7. Парламентът има важна политическа роля и трябва да подпомага комисията в усилията и да убеди съответната държава членка да прекрати кризата на правовата държава. Парламентът има участие в този процес на всеки негов етап – ние е, отблизо ще следим всичко, което правят държавите членки на плоскостта на върховенството на закона и няма да изпитам никакво колебание да предприема решителни мерки в случай на проблем. Нека да се спра сега на един свързан въпрос. Мнозина от вас може би се питат какво става, с присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека след становището на съда от декември месец миналата година. Присъединяването към конвенцията остава водещ приоритет за комисията и за мен лично. Аз силно вярвам, че то ще допринесе за по-нататъчно укрепване на основните ценности на Съюза. Но становището на съда постави някои трудности и някои от тях не могат да бъдат преодолени лесно. За това се нуждаем от период на размисъл. Трябва да си дадем време да се допитаме до всички заинтересовани за това как да вървим напред. Европейският парламент приветства рамката за върховенството на право, но и в съвета трябва да се предприемат мерки за редовно наблюдение и контрол за това дали държавите членки спазват тази рамка. Убеждението ми винаги е било, че ако сегашните инструменти не са достатъчни, трябва да ги усъвършенстваме. Винаги съм готов да мисля за това как допълнително да защитим нашите ценности. Но преди да тръгнем към дискутиране на нови актове, трябва да сме наясно с проблемите. Можем ли да убедим своите съграждани, че се нуждаем от още един нормативен акт за борба с радикализацията и тероризма или просто трябва да използваме по-резултатно съществуващите механизми. Опитът показва, че няма толкова много нужда от нови контролни механизми, а по-скоро трябва да се усъвършенства капацитетът на Европейския съюз да действа и да се намесва в някои критични ситуации, когато под заплаха е върховенството на закона. Затова според нас Рамката е много целенасочена. Тя е правилно ориентирана към ключовия въпрос. Не да се създават нови контролни механизми като самоцел. Много заинтересовани субекти, включително агенции на Европейския съюз, например тази за основните права, вършат прекрасна работа. Това въжи и за съвета на Европа, за Венецианската комисия, за много неправителствени организации. Всички те имат своите контролни механизми. Тази информация трябва да стане по-достъпна, по-лесно използваема и в този смисъл трябва и да работим. Затова възнамерявам за годишния колоквиум по правата на човека, нещо, което обявих по време на изслушването си в парламента и което ще се осъществи през октомври, в началото на ноември, заедно с всички е, заинтересовани, включително Европейския парламент, да обсъдя тази рамка подробно. За тази година смятам колоквиумът да има като тема търпимостта толерантността, как да се предотвратяват и е, да се е, е, преодоляват проявите на омраза към евреите, към мисиоманите, към християните. Една от най-големите трудности в днешното ни общество. Смятам, че трябва да имаме смислен дебат. Трябва да говорим на висок глас и заедно. Само така ще изпратим силно политическо послание. Мисля, че това ще е много по-важно за нашите съграждани, отколкото дълго да си говорим за институционни механизми. В крайна сметка говорим за общества, за това, което ни споява, за това как да се борим с страха, вцепеняващия, парализиращия страх от другия. Именно тук придобиват пълния си смисъл нашите общи ценности. Ние дължим на тези ценности, на нашата история, на бъдещето на нашите деца и внуци този разговор. Това очакват те от нас. Благодаря. Благодаря, господин заместник, председател на Европейската комисия. Сега ще изказаните. Господин Буда, а, имате думата. Благодаря, господин е, Жак Шевали е, говореше за политическа система, където правото следи държава, управлението на държавата. Правовата държава ще продължава да бъде изключително важна във всяко съвременно общество, общество на сигурност, толерантност, разумно съвместно съществуване трябва да се гарантира в една единна открита а, и сигурна Европа в услуга на своите граждани. Тези ценности ще бъдат неизменно наше достояние в бъде, в бъдеще. Една стабилна Европа с стабилни държави членки е важна за всички държави. А независимо правосъдие означава стимул и добра среда за работа и стопанска дейност. Всяко отклонение поражда несигурност с пряко отношение към нашия всекидневен живот. А това означава ефективни механизми с последващи санкции при нарушаване на основните права и свободи. Това е абсолютно необходимо. Особено след като тези ценности на правовата държава лесно могат да бъдат разклатени дори и в привидно стабилни демокрации. Европейския съюз и в частност Румъния показаха, че притежават силите и възможностите да създадат механизми за гарантиране правовата държава. Механизъм на контрол означава определена идентификация, когато става дума за нарушение на принципите на правовата държава. Освен това, европейските институции трябва да разработват съвместни стратегии в областта на правосъдието, заедно с националните държави. Благодаря. Имаме въпрос от господин Шони. Ще го изслушате ли? Имате думата, господин Шони. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колега, много ме зарадвахте с вашето изказване. Подписвам се под вашите думи в, напълно в духа на господин Тимерманс, но колега, колега, казвате ли същото и в групата на НП? Защото като е, член на вашата политическа партия е унгарска партия, която дискредитира тези принципи. Е, отговор, господин председателю, тази дискусия, предполагам, се води във всяка политическа група. Всяка държава членка трябва да из... свърши своята част от работата. Трябва да пазим демокрацията, иначе трябва да действаме. Председателят. Госпожа Зипел има думата. Правовата държава и демокрацията са основата на Европейския съюз. Тяхното разклащане разклаща съюза. Зачитането на европейските ценности е задължение на всички държави членки, не само при прилагане на европейското законодателство, но винаги, но често ставаме свидетели на системни нарушения е, и недостатъчни права за парламентарната опозиция, действия срещу медиите, срещу съдебната власт и с това списъкът не се изчерпва. Ние като европейци не трябва да гледаме бездейно, когато се нарушават основни права. За това Европейския парламент има незави... изисква създаване на експертен съвет по тези въпроси. Та нито съвета, нито комисията предложиха убедителни идеи до сега неодавна бе взето решение да се провежда ежегодна среща обяд на държавите членки по въпросите на правовата държава. Добра стъпка, но не е достатъчна и не, е гаранти... не гарантира достатъчен неутралитет на проверката. А и рамката, зададена от Комисията за защита на правовата държава, до сега не е претворена в дела. Парламента трябва да бъде редовно информиран в тази област. До сега не сме видели подобна информация. В обобщение ще кажа, че след всички дебати за основните права, сега комисията и съвета правят дребни стъпчици в тази посока. Чудесно, но не е достатъчно. Ние трябва ясно да посочваме прегрешенията и да ги санкционираме. Това е наше задължение като представители на общност на ценностите. Сега господин Керкоп, две минути. господин председател, господин комисар. Споделените ни ценности, свобода, демокрация, толерантност са, разбира се, основата на Европа и на Европейския съюз. Твърде често, според мен, парламентът се опитва да даде количествено изражение на ценностите, които не подлежат на такова изражение. Всякакви таблици, показатели, референтни стойности, като че ли това ще подобри ситуацията. Струва ми се, че вместо да се разработват задължителни инструменти за наказание на държавите членки и отбелязване на политически точки, трябва да се запитаме това ли са най-добрите механизми за един открит и честен диалог и намирането на решение? По-скоро би трябвало да обсъдим в рамките на целия Европейски съюз как да подобрим върховенството на закона и правата в собствените си държави. Би трябвало парламента и комисията да търсят премахването на пречките на общия пазар, да няма дискриминация на ЛБГТИ, да се помага на социалната мобилност, да има работни места, за младите, да се намали бюрокрацията за гражданите и бизнеса. Така ще има реални възможности и възможностите са тези, които помагат на основните права. Защото ние не сме господари едни на други, а сме партньори. Така че нека не се заплашваме помежду си, а да мислим за по-доброто законотворчество и за положителния начин да разговаряме помежду си. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа София Инвелт. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо представител на съвета. Благодаря, господин Тимерманс. Трябва да призная, бях малко разочарована, защото вие казахме, че не се нуждаем от задълбочен институционален дебат за механизмите. Напротив, точно от това се нуждаем, защото основните е, ценности а, и права на, на този съюз са заложени в член 2 и 3 от договорите, това е нашето върховно законодателство. Е, спомням си дебата за еврозоната. Тогава казахме, о, нямаме нужда от задължителни правни инструменти и правни актове. Имаме джентълменско споразумение. Всеки ще си изпълнява задълженията и така нататък. Мисля, крайно време е Европейския съюз да се превърне наистина в Европейския съюз. Да се здобие със средствата е, за налагане на своите ценности. Е, Ням, не, не е достатъчно да имаме само думи, независимо на колко езици. Нуждаем се от дела на всички езици. Не просто колоквиуми, тиха дипломация. За това се нуждаем от, правни, от съответни инструменти. За това нашата политическа група Алда да разработи проект за пакт за публично управление. Той може да бъде прият в рамките на сега действащите договори в допълнение към пакта за растеж и стабилност и ще да гарантира на прилагането на скъпите за всички нас ценности. Ще ви покажа е, ето този инструмент. Това е всъщност една таблица. Описали сме е, всички 28 държави членки. Сме направили таблица за различните права и свободи. Би било чудесно да, да не Пишем тук имената на държавите членки. Зелените резултати са само в Дания и Швеция, но ако ние направим това с парламента, комисията и съвета и националните парламенти ежегодно, и тук ще приема вашето предложение за ежегодни срещи, ако сторим това, ние ще гарантираме върховенството на закона на всички всички държави е, членки. Съгласна съм с комисията. Всички държави членки трябва да бъдат третирани и оценявани еднакво. Стига вече отделни механизми за България и Румъния или за държавите кандидатки. Всички държави членки трябва да бъдат оценявани не само бюджета, бюджетния дефицит, трябва да следим и за прилагането на нашите общи ценности. Нека Европейския съюз бъде общност на ценностите. Благодаря сега господин Крисогонос. Минута. И демократия και τα θεμελιώδη... Демокрацията и основните права на теория се подкрепят и представляват същина на Европейския съюз, съгласно член 2 от основополагащия му договор, но днес те са под заплаха. Самата сърцевина на съюза. Когато комисарят пише отговор на нашия въпрос и казва, че правата на човека не въжат, когато става дума за меморандуми, това означава, че гражданите на държави членки, в които се прилага система на меморандуми, са граждани втора ръка на Съюза. Когато комисарят Катайнен безсрамно казва, че е, договорите няма да се променят е, вследствие на резултатите от изборите в Гърция. Това показва една безсрамна, е, едно безсрамно лицемерие. Пост модерният авторитарен елит на Европейския съюз в 21 век се опитва вместо с оръжия да използва економическо изнудване. Европа трябва да смени своите похвати. Благодаря сега госпожа Сърджантини. Две минути. Eh, eh, Благодаря ви, господин председател. Председателството каза, че е готово да провежда обсъждане веднъж годишно на основните права. Е, в Европейския съюз. Комисарят Тимерманс ни съобщи, че той не защитава никаква партийна линия в този случай. Не става дума за някаква идеология, а за пълна безпристрастност. Става дума за участие като арбитър, но за да бъдеш арбитър трябва да има правила. Как да си безпристрастен, когато не знаем какви са правилата на играта? Според мен в Европа нямаме правила, защото е няма политическата воля да се защитават основните права би трябвало да наричаме нещата с истинските им имена. Също така е необходимо изобщо да си зададем въпроса, защитаваме ли основните права, това ценност ли е за нас, зачитаме ли свободата на пресата, свободата на сдружаване, свободата на словото, не може без тези свободи. Същевременно се оказва, че когато държавите станат членки на Европейския съюз, имаме този екип от 28, но никой не показва жълт картон. Мисля, господин комисар, че би трябвало вече приятите норми да се изпълняват, а те не се изпълняват. За това се надявам, че вие, господин комисар, си го отбелязвате. Латвийското председателство ще бъде достатъчно смело. Госпожа Ферара, минута и половина. Благодаря, господин председател. Има разлика между нормативните актове за правата на човека и тяхното спазване. Член 2, е, 6 и 7 от е, договора за функционирането на Европейския съюз е, са пряко приложими към милиони хора, но те продължават да страдат от корупция и най-различни престъпления. Европа се нуждае от фундаментална стратегия за основните права и върховенството на закона, за да има единство между това, което тя прави на своя територия и това, коя, което изисква в света от другите. Трябва да се утвърждават максимално ефикасно основните ценности, въплатени в е, е, европейското право. Член 7 е мъртва буква. Е, това, което оповести комисията в последното си съобщение за върховенството на е, правото, е, не е особено амбициозно като начинание. Ние се нуждаем от истински реален механизъм за намеса и прилагане на санкции, когато виждаме, че правата на хората в Европа се нарушават, а такива нарушения не липсват. Господин комисар, ваше задължение и задължение на комисията е цялата политика на Европейския съюз да бъде внимателно анализирана, така че Европа да не допринася пряко или косвено за нарушение на правата на човека на своя територия. Благодаря, господин Ленард, с две минути. Благодаря, господин председател. Господин председателю, е, Твърди се, че правовата държава е основата на нашето общество, е, основата на Европа. Ням, не бива да се уморяваме да повтаряме това. Това се отнася за гражданите, това се отнася и за Европейския съюз. Когато говорим с страните кандидатки, с наши партньори, ние винаги говорим за правови държави, говорим за действащи правови държави. Ако там не, не се прилага на практика демокрацията, това не е правова държава. Но нека не се занимаваме с другите, да обърнем внимание на самите себе си. Съгласна съм с господин Тимерманс. Преди две години вие бяхте външен министър на нашата страна и написахте писмо по този въпрос към Европейския съюз и а година по-късно, и тук трябва да похваля госпожа Рединг, имаме вече нова рамка за основните права в Европейския съюз. Ще ви попитам, господин еврокомисар, преди две години вие написахте това писмо. Опита, който имате сега, кара ли ви да бъдете удовлетворен от това, което се прави сега? Или виждате възможности да се направи повече в тази рамка? Така че всички страни, все едно къде се намират и кой ги управлява, да третират основните права като наистина основен въпрос. Благодаря. Сега господин Лопес Агила. Две минути. Президент. Благодаря, господин председател. Господин Тимерманс, неведнъж сте говорили в парламента и сте казвали, че финансовата криза е станала социална криза. Тя е довела до неравенство, но това е и политическа и морална криза, защото имаме несправедливост, имаме безнадежност – и всъщност се ширят всякакви антиевропейски идеи. Мисля, че наистина е застрашена демокрацията в Европа. Не виждаме обаче намаляване на дефицита, контрол на дълга. Член 2 поставя акцента върху основните ценности, но това не виждаме на практика представителната демокрация, зачитането на мълцинствата. Това са много важни принципи. Същевременно трябва да кажем, че правовата държава не успява, тъй като липсват механизмите които да гарантират изпълнението на тези принципи в държавите членки. Има някакво сътрудничество, има изисквания за да станеш член на ЕС, но не виждаме качество на изпълнението е, в забраната на дискриминацията, защитата на малцинствата но имаме съобщението на комисията от 2014 година, но то не ни дава отговор. Необходимо е наистина да има ефикасен механизъм. Аз съм съгласен с това, но е необходимо да се намери златната среда между обеждаването на държавата от една страна и от друга страна санкцията по член 7. На практика член 7 ми се струва неприложим така или иначе. Затова нека следваме средния път. Демокрацията не може да бъде приета за нещо, което не изисква усилия. Благодаря. Господин Скрипек. Подпредседател Европска комисия. А... Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник председател на Европейската комисия. Благодаря за възможността да водим тази дискусия. Държавите членки са естествено пространство на защита на човешките права. Всички ние трябва да изпълняваме критериите от Копенхаген. Никой не би искал да постави под въпрос своите ценности. Ако имаме някакви проблеми в Европейския съюз, те трябва да бъдат обсъдени. Нуждаем се от стриктни механизми за контрол, но не бива да във въвеждаме, да, да, държавите членки да бъдат получавани. Аз зная, че там, където свършва дебатът, започва диктатурата на, команди, на командния управленския подход. Ние сме едно естествено семейство и трябва да се съхраним като такива. Затова аз приканвам всички да, има, да имат положителен подход. Държавите членки имат достатъчно механизми за защита на човешките права и правовата държава. И това трябва да бъде зачитано от Европейската комисия. Нуждаем се от диалог и взаимно разбиране е, мисля, че е, трябва това да залегне в документа. Нека не говорим за санкции в държавите членки. Е, има въпрос към вас. Ще го изслушате ли, господин Лука? Го, господин е, колега, не съм убеден, е, като ви слушам неодавна, вие се обърнахте към е, Европейския парламент, обявявайки се против дискриминацията е, и на референдума в Словакия. Как смятате, че подоб... може да бъде примирен с европейските ценности, подобен подход. Точно за това говорим. Ние трябва да съхраним малцинствата. Защо смятате, че едно, един подобен подход отговаря на европейските ценности? Отговор няма да допускаме дискриминация на малцинствата и все пак, що е то малцинства? През 1948 година са дефинирани човешки права. Има и още една, един въпрос. Е, приемате ли го? Да. Благодаря, госпожо председател. Говорихте за ценности, тяхното налагане, диктатура, но не е ли вярно, че механизм, че референдума се провали за съжаление, защото 20% са гласували много, което говори, че много от вашите съграждани проявяват чувствително по-голям респект респект към хората с различна сексуална ориентация, отколкото вие самия. Отговор. Госпо, колега евродепутат, е, в това няма нищо нередно. Въп... Не е въпросът колко души са гласували, но кампанията против референдума настройваше хората едни срещу други. Аз съм против упражняването на натиск върху една суверенна държава когато става дума за етика, за семейство и семейни ценности, всяка държава членка трябва да решава сама. А референдума е израз на нашата воля за промяна. Госпожа Викстран. Благодаря, госпожо председател. В страните, които трябва да се присъединят към Европейския съюз или желаят да го сторят, трябва да са на лице много високи стандарти. Уважение към правата на човека, спазване на върховенството на правото. Но когато станете член на Европейския съюз, не съществуват инструменти, чрез които да се следи как спазвате тези критерии. Просто сме изправени пред факти, свързани с така наречената Копенхагенска дилема медийни права се нарушават. Има хомофобски закони, има системна дискриминация е, срещу част от собственото население, както е, да кажем, срещу ромското население в някои държави членки. Е, днес е, имаме санкции срещу държавите членки, които не спазват економическите договорености, но когато се опре до права на човека, всеки може да прави каквото си иска. Дошло е времето да се предприемат мерки и срещу тези държави членки, които нарушават правата на човека. Имаме вече таблица и сега е време думите да се превърнат в дела. Приемате ли въпрос с синя карта? Oui, bien sûr. Да, разбира се. И то с удоволствие. Месье Буда. Господин Буда. Микро, сил vous plaît, Микрофон на госпожо, господин депутат. Благодаря. Искам да задам въпрос на оратора. Знаете ли, че в Румъния всички национални а, имат определени възможности, гарантирани с закона. Вие посочихте Румъния като пример. Не, вижте, господин председател. Ако румънците искат да говорят на своя език в училище, това е едно. Обаче, ако а, ромите трябва да просят по улиците в а, Упсала, откъдето съм аз, това е нещо друго. На 500 метра разстояние в Упсала по главната улица аз познавам 18 такива души. Благодаря, госпожа Луначек. е минута. Е, Госпожо председател, господин заместник председател на комисията, уважаеми колеги, господин Скрипек ме насочи към правата на ЛБГТИ и борбата с хомофобията в Европейския Европейския съюз. Господин Скрипек, вие споменахте няколко държави, споменахте Словакия. Никой не е упражнявал натиск върху словашкото правителство да провежда референдум за хомофобията. Казахте, че имало голяма кампания срещу референдума, но аз видях, че вие дори използвахте папата, за да ви подкрепи. Същевременно разгласа заместник председателя Тимерманс, наистина имаме нужда от план срещу хомофобията в Европейския съюз, защото предвиждаме процедури при нарушение на различните закони, но не и норми за защита на правата на ЛБГТИ в областта информация. Например, в Литва се е, води обширна кампания с какви ли не фантасмагории. Трябва да защитаваме ЛБГТИ. Ораторката е прекъсната господин Шогарт. Меси. Благодаря, госпожо председател. Приветствам факта, че съвета и комисията насочват вниманието си към държавите членки, когато става дума за основни права и правова държава. Тук го обсъждаме много теми в Европейския парламент, но до сегашния опит сочи, е, че комисията винаги казва, ние нямаме правомощия и не се занимаваме с това. А съветът се състои от представители на държавите членки. Разбира се, ние трябва да се борим постоянно за правата на гражданите и открито да ги обсъждаме. Когато говорим за демокрация, за правова държава, трябва откровенно да споменаваме държави членки, за които искаме да кажем нещо. Говорим ли за основни права, то не бива да изслушваме само мнението на държавите членки в съвета и комисията, а, а също и националните малцинства. Те заслужават сериозно отношение. Европа ще бъде Европа на гражданите само тогава, ако не замазваме проблемите. Знаем, че при националните малцинства в Гърция, Словакия, Румъния, Франция, малцинствата са на последно място по отношение на правата. Но нека съветът и комисията разгледат най-добрите практики, насърчат ги, така че нещата като цяло да се подобрят. подобрят но това трябва да бъде и мнението на европейските институции. Има държави, които няма да се възрадват от това, но отсъствието на диалог ще покаже. Е, съюзът ще признае своето а, бесилие. Има въпрос към вас, ще го приемете ли? Да. Е вътрешният ред на всяка една държава трябва да се определя от населението и от законите на тази държава и че прекаленото намесване във вътрешните работи на суверенни държави в края на краищата би имало обратен ефект. благодаря ви. Заповядайте за отговор. Не мисля. Euh, Госпожа Кауфман има думата за две минути. Приветствам решението на съвета за провеждане на политически диалог по въпроса за основните права и правовата държава, както и подхода на комисията да се реагира при нарушаване принципите на правовата държава. И двете стъпки са във вярна посока, защото Европейския съюз не е просто общ пазар, това са общи ценности. И Европейския съюз трябва категорично да се застъпва за своите ценности. Това е въпрос на доверие в съюза. Единствено онзи, който действа правилно, може да има доверие и отвън. Затова ние не трябва да си опрощаваме грешките факта, че споделяме общи ценности, включва и ненамесата в вътрешните работи на държавите членки. Ние сме толкова тясно обвързани, че националната политика неизменно се превръща в част от европейската вътрешна политика. И все пак колеги, макар че това, което предлагат съвета и комисията е стъпка във вярната посока, това е само една първа стъпка и далеч не сме е, постигнали европейски механизъм по тези въпроси. Един диалог веднъж годишно и то при закрити врати е, не е достатъчно. Нека съветът и комисията помислят много сериозно. Говорим за механизма от Копенхаген, за спазване основните права и правовата държава във всички държави членки. Те трябва да се следят редовно на базата на обективни показатели и от независими експерта. Нуждаем се от един вид контрол на качеството по отношение на основните права и съответната механи... Е, агенция може да бъде много полезна. Господин Маура. Благодаря. О! Председател. Мисля, че при този дебат трябва да бъдем и самокритични защото ние използваме тези европейски принципи, но не знам дали държавите членки изпълняват член 11 от Хартата за основните права, както и член 5, ако говорим за свобода на медиите и плурализъм. Например, националния канал по телевизията е всъщност реклама – на управлението на Орбан. Освен това, журналистите са подложени на огромен натиск. Не го твърдя аз, а доклад на съвета на Европа, който обсъжда правата на човека в Унгария и стига до заключението, че те сериозно страдат. Необходимо е да настояваме правата на човека да се зачитат в абсолютно всички държави и членки. Благодаря, господин Явор. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, основните права е, и дискусията за тях – до сега не доведоха до успех в Европейския съюз. Европейския съюз не успя да спре нарушаването на, на основните права по ред причини. Говорим за механизми в това отношение, включително санкции, но искам да кажа още нещо. До тогава, докато нямаме, така да се каже, алармена система, механизъм за ранно предупреждение, за съществуване на проблеми в държавите членки, проблеми при спазване на основните права, до тогава няма да можем да реагираме адекватно много, много критични думи се чуха за делото срещу Унгария, за политическо влияние и така нататък. Докато останем обаче на политическото ниво, няма да успеем нищо. За две минути има думата господин Парвекс. Thank you, chairman. Благодаря, госпожо председател. Госпожо и господа, сегашната дискусия всъщност показва, че институциите ни не са съвършени, не са съвършени страните и обществата ни. Но трябва да помним в същото време, че понякога пътят към ада е покрит с добри намерения. В конкретни случаи можем да гарантираме и знаем това, изначалното значение на основните права за обществата. Това се знае от европейските институции, е, но има разлики в прилагането на правата между изтока и запада, между севера и юга. Е, знаете, че е, в Чехия се изисква да се възприемат такива права на младсинствата, които други страни не са предложили сами за себе си и не прилагат на своя територия. има е, прилагане на правила за националните малцинства в някои държави членки, които правила може би просто и не съществуват другаде. Затова искам да кажа, че е, трябва да спазваме принципа на Монтескио за разделяне на властите. Това е, е принцип, според който съдилищата вземат решения в случай на нарушения, не политически институции. Тук ние искаме политически институции да иземат правомощията на съдилищата. Това е контрапродуктивно. Нека не забравяме, че тук в тази зала има хора, които се влияят от някои неправителствени организации, получаващи пари или партии, получаващи пари от страни извън Европейския съюз, които не ги е еня за правата на човека. И въпреки това се оплакват и непрекъснато ни сочат с пръст. Затова нека използваме механизмите, с които разполагаме, нека да мислим за разделението на властите, тогава ще имаме много по-голям успех, отколкото до сега. Благодаря. Госпожа Хиличи. Две минути. Системи и Тутеля да... Благодаря ви, госпожо председател. Европейската система за наблюдение на спазването на правата на човека е един вид гаранция, защита на тези права в Европейския съюз, но има и слабости. Хартата за основните права, разбира се, трябва да се спазва, но има и някои противоречия. Предвидена е процедура за нарушение, но това само ако са нарушени някои от специфичните клаузи на договорите докато има прояви и проявления, които не могат да се санкционират в момента. Член 7 поставя ограничение, като казва, като гласи, че се прилага тогава, когато има тежки нарушения и систематични нарушения. Предвидена е система за ранно предубеждение предупреждение, но би трябвало да се отчитат повече елементи. Оценяваме усилията на комисията да работи по правовата държава. Освен това, има и оперативен план, също представен от комисията би трябвало да се гарантира със сигурност защитата на гражданите срещу всякакъв вид преследване. Благодаря, госпожа Пагасаур Тундуа. Благодаря и добър ден на всички. Върховенството на закона е най-добрата профилактика срещу корупцията. Същото се отнася до защитата на основните права но политиката често означава непрозрачност и лоши практики. Всъщност механизма на член 7 не ни помага с член 2 от договорите. Някои от лошите практики са свързани с разпределението на правомощията. В Испания, например, имаме политизиране на съдебната власт – както и на директорите на банките. За това наистина имаше много финансови ограничения, но и абсолютно неуместен социален контрол. Хората станаха по-бедни и по-малко свободни. За това, господин Тимерманс, ни трябва дебат. Госпожа Макове има думата две минути. Мулțumesc, doamna Благодаря, госпожо председател. Първо, какво означава правова държава? означава гражданите и управляващите да съблюдават закона. Правовата държава се отнася и за отношенията между е, и отделните индивиди в държавата. Как трябва да се действа, как трябва да подхождаме към нарушенията, как да определяме начина за събиране на данъци и така нататък. Всичко това е част от правовата неговата държава. Приемат се решения, приемат се закони и те се изпълняват. Правото винаги се прилага в една правова държава и законът е еднакъв за всички. Без правова държава е, е невъзможно да функционира нито демокрация, нито правосъдие, нито економика, никое общество. Правовата държава означава, освен това, разликата между диктатура и демокрация. Няма големи и малки нарушения да спрямо правовата държава. Нарушението винаги е стъпка към посока към диктатурата. Правовата държава означава да действаме законосъобразно, а политици, които променят законите, защото не им допадат или а, защото не отговарят на интересите им, не, не действат в условията на правова държава. Нуждаем се от закони, които да се спазват от всички. Не може политиците, бидейки управляващи, да променят законите по свое е, хрумване. Правовата държава, освен това, означава законовите разпоредби да са публично достояние така че всеки да знае каква, какво поведение да спазва. Тук парламентът носи голяма отговорност за яснотата на е, законите. Сега господин Нидер Мюллер за две минути. Благодаря, госпожо председател. Европейският парламент с основание се гордее, за това, че в цял свят се застъпва за основните права и за правата на човека, защото това е най-важното. Мнозина попитаха и аз ще попитам, очакваме ли от страните кандидатки за европейско членство да зачитат нашите права? Това е така. Но какво става с държавите членки, които накърняват основните права? Казахте, няма нелиберална демокрация. И вие и аз знаем, че унгарското правителство отстоява една нелиберална демокрация. Зная, че и парламента и комисията са уморени вече да слушат за тези унгарски непорядки, но какво ще стане, ако те не, не дадат рамо на тези ценности. Какво да кажем на унгарските граждани? Тук в парламента също има демократични сили, които по партийни съображения подкрепят тази нелиберална демокрация. Какво да кажем на гражданите при тези условия? Не смятам, че можем да обръщаме гръб на тези въпроси. Не бива да проявяваме страхливост. Задължително трябва да отстояваме тези ценности. Европа, Европейският съюз няма друго бъдеще. Нашата задача е да разработим ефективни механизми и по този начин да предотвратим подобни явления. Трябва да имаме мониторинг на основните права, да проявяваме кораж и да действаме съобразно ситуацията. Не бива да се крием, не бива да проявяваме страхливост. Госпожа Билбао Барандикът, минута. Европа... Благодаря, госпожо председател. Европа е демокрация, права на човека. Не можем да приемаме заплахата спрямо нашата сигурност и намаляването на нашите свободи, защото трудно ги извоювахме. И свободите ни правят по-добри но тероризмът иска нашите свободи да бъдат орязани. За това трябва да внимаваме. Необходимо е да се изпълняват принципите на Копенхаген. Трябва да поздравя Алде и представителката на Алде от Либе, която защитава идеите от този вид е, в предложението. Същевременно може би трябва да сложа пръст в раната. Виждаме, че в Испания е заплашена независимостта на съдебната власт, а трябва да се настоява на изпълнение на рамково решение 2008-909 на съвета по външ... вътрешни работи и правосъдие относно прилагането на наказателното право. Има граници, които не могат да бъдат прекрачени. Благодаря. Благодаря господин Вайденхолцер. Господин е Европейския съюз е общност на ценностите, както сме заложили в критериите от Копенхабно от 1993 година. Е, така по тях трябва да се ориентираме. Разбира се, въпросът подлежи на широки дискусии, но механизмите за санкции са доста ем, неясни. Положението е незадоволително и ето, например, Унгария си позволява произволно да да не се съобразява с поетите ангажимента. Нуждаем се незабавно от механизъм, който постави нещата на ясна основа. Не бива да отлагаме. Това ще е изцяло в ущърп на Европейския съюз. Председателката. Благодаря. Госпожа Револда Лом. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз почива върху фундаментални ценности, които са споделени и непроменими. Свобода, демокрация, зачитане на човешкото достоинство, права на човека и върховенство на правото са сред тези ценности. Би трябвало да се опираме на критериите от Копенхаген, за да утвърждаваме зачитането на правата на човека. Тези критерии не трябва да се прилагат само при присъединяване към Съюза, а да са наше ежедневие. Но демокрацията и правата на човека не са еднакво защитени навсякъде в Европейския съюз. Понякога правата на човека са нарушени или пренебрегвани в самия съюз ромите, уязвимите лица, търсещите убежище, иммигрантите, лицата с различна сексуална ориентация са най-застрашени от дискриминация или дори от малтретиране. Критериите от Копенхаген изискват инструмент за оценка на зачитането на основните права. Този редовен контролен механизъм трябва да бъде част от постоянен диалог за основните права и трябва да бъде съпроводен с ефикасни санкции. Необходимо е при в случай на нужда да се използва механизмът по член 7 от договора при тежки нарушения на европейските ценности да се суспендира правото на глас на някоя държава членка в съвета. Комисията смята да създаде такъв механизъм. Надявам се да го чуя това от нея. Благодаря. Има въпрос към вас от господин Козаловски. Приемате ли го? Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, с известна изненада слушам тези изказвания не мога да потисна впечатл... да се отърва от впечатлението, че в Европа човешките права са жестоко потъпквани, ако последните три изказвания са истина. Абсолютно не споделям това мнение. Трябва да имаме по-голямо доверие в демократичните традиции на държавите членки. Всъщност, какво искате вие? Какви мерки трябва да се сега има още един въпрос с синя карта. Ще дадете ли отговор на зададения? Да. Има нарушение в Европейския съюз. Ние искаме те да бъдат спазвани, затова искаме да се спазва върховенството на закона в Европейския съюз. Господин, господин Киркоп, за една минута. Госпожа председател, преди няколко дни бях в Турция. Участвах в съвместния парламентарен комитет. Опитах се да обясня на турските колеги, че спазването на върховенството на закона е едно от условията за присъединяване към Европейския съюз и едно от основните човешки права на Европейския съюз, наред с демокрацията. Но, както ми беше казано, има механизъм, за спазване на върховенството на закона, които не действат действително. Дори Европейският съюз не е зона на демокрация, свобода и права на човека. И как можем да искаме от другите това, което не гарантираме тук при нас. Да вземем за пример Копенхагенския механизъм, който ще обръща внимание на подобни случаи. Спазването на върховенството на закона е тясно свързано с демокрацията. Сега искам да преминем към спонтанните изказвания. Разполагаме с няколко минути и ще ограничим ораторите до 8. Госпожа Солими. Благодаря, госпожо председател. При присъединяването си към Европейския съюз, всяка страна трябва да разполага с стабилни, гарантиращи демокрацията институции трябва да действа върховенството на закона, да се зачитат правата на човека, да се защищават малцинствата. Това е, е цитат е, от копенхагенските критерии. За съжаление, обаче картината в Словения днес е различна. Отбелязваме 24-та годишнина от нашата независимост, но все още се намираме в състояние на не особено успешен преход. И това най-вече се отнася за състоянието на нашата съдебна система, която твърде избирателно прилага закона, раздава правото. Някои биват е, осъждани е, възоснова на формални критерии, други без достатъчно доказателство. Качеството на правораздаването страда много от е, първоинстанционните решения биват отменени на втората инстанция. Правосъдието в Словения е главното препятствие пред е, демократизацията на обществото. Благодаря следващият оратор. Стратегическата рамка на Европейския съюз за правата на човека и демокрацията наистина представя повратен момент за Европейския съюз. Европейският съюз е, отстоява економическите, културните и социалните права е, бори се с дискриминацията, за равенството на половете, правата на жените. И онова, което върши комисарят Тимърманс е похвално. Хартата за основните права и свободи вече е, е с задължителна сила И тук а, а, не можем да минаваме с една или друга резолюция, посветена на, на, на цензурата или на кой знае какво. Зачитането на основните права и свободи трябва да бъде ежедневен приоритет за Съюза. Господин Мариас, една минута и половина. Благодаря. Господин Тимърманс, уважаеми колеги, различният начин на изразяване този двоен начин на изразяване в Европейския съюз по отношение на правата на човека е очевиден. И скоро в комисията по петициите стана дума за това, че меморандумът е, напуска е, програмата за економии на Гърция. Комисията каза, че те не отговарят за това, защото този меморандум не бил е, предмет на правото на Европейския съюз. В политическо отношение такова становище е неприемливо. Не може да има пространство, където не действат правата на човека всякакъв правно отношение също, защото меморандумът е част от правото на Европейския съюз 2010-320, публикувано в официален вестник на, 9, на Европейския съюз на страница 9. И сега може ли да се каже, че програмата за економии нарушава правата на човека? Господин Яковчич, за една минута. Temeljnog Google е vrlo ясно. Член 2 и член 7 от договора за Европейския съюз са на лице. Всяка проява на нетолерантност, не спазване на правата на човека трябва да бъдат наказани, дори когато това се прави от страна на държавата. Трябва да се използват механизмите на Европейската комисия. Уважаеми колеги, Европейският съюз е зона, в която се спазват правата на човека. Искам да обърна малко нещата. Трябва да започнем да говорим за добри примери, тъй като в Европа има отлични примери за спазване на правата на човека. А тук в Европейския парламент говорим само за негативите. Ето защо искам да предложа подобна инициатива. Ние имаме добри примери, трябва да се гордеем с тях и те трябва да станат публично достояние. Господин Вегас. Ние не смятаме, че Европейският съюз има каквото и да било морално право да съди за състоянието на демокрацията в суверенни страни. Критикуваме положението в Венецуела, в е, Куба, е, оплакваме се от състоянието на неправителствения сектор в тези страни, но същият е, този Европейски съюз е, прави така, че хиляди се припитават на ръба на оцеляването. Да не говорим, че гинат в нищета. Европейският съюз би трябвало да се вгледа в собствената си демократичност във връзка с състоянието на пазарната си економика. Това е сърцевината на проблема. Ние сме всъщност е, лицемери, намесваме се е, е, във вътрешните работи на различни страни по чисто геостратегически причини и без да ни е еня за човешкото достоинство. Господин Батен, Евро... Великобритания не се нуждае от подобна рамка. Ние развиваме демокрацията от 8 столетия. Повечето от законите ни обаче сега идват от Европейския съюз, а не от демократично избрания ни парламент и правителство. Имаме върховенство на закона, което е от времето на Алфред Велики. Но сега се налага европейското законодателство. Сега независимите британски съдилища имат за шапка европейски такива. ХАБЕС корпус е, е премахнат от е, мерки е, като Европейската заповед за арест. Ние имаме Магна Карта, Bill of Rights. Няма нищо, което Европейския съюз може да научи Великобритания в областта на демокрацията, върховенството на закона и човешките права. Благодаря. Госпожо председател, присъди издават съдилищата, водени от правото, от закона. Никой друг не може да дава присъди. Върховенството на закона може да действа наистина, ако се съсредоточава върху действителните проблеми, вместо върху изкуствено създадени кризисни ситуации, почерпани от публикации в медиите. И не Унгария е заплаха за европейските ценности. И не унгарските граждани следва да бъдат защищавани от собственото си правителство. Унгарските граждани, прочем, добре го знаят. Трябва да насочим вниманието си към действителните проблеми и аз бих искала да обърна вниманието ви на това, господин комисар. Би следвало да бъдем оценявани равноправно, възоснова на единни стандарти и критерии а разбира се, националните малцинства следва да бъдат защищавани наравно с всички граждани. И накрая госпожа Флашикова Бенова за една минута. Благодаря, Благодаря госпожо председател. Аз съм бил докладчик в Сянка в този парламент по въпросите на правата на човека е, и мога да съдя за нивото на спазване на правата на човека в Европейския съюз. В някои сфери е, трябва да призная, че спазването е доста слабо. Европейския съюз е, казва на трети страни, че не спазват правата на човека и иска да им налага санкции. Трябва да намерим такава система, която да гарантира спазване на правата в държавите членки на Съюза. Гордея се от словашките е, граждани, тъй като те са по-ангажирани. Ние не трябва да допускаме е, речи, които е, да говорят за референдум. Господин Тимерманс, по време на цялата си история е, знаем, че е, не можем да защитаваме едно за сметка на друго. Демокрацията, правата на човека или правосъдието. И когато изразявам резервите си, когато отхвърлям е, нещо, което някога бе наричано нелиберална демокрация, се основавам на това, че не може да се използва аргумента на демократичното мнозинство, дори да е мнозинство от две трети, за да се отслабят принципите на върховенството на закона или правата на човека. Колкото и голямо да е политическото мнозинство, две трети и дори, и дори, и дори по-голямо, за да се отслабят правата на човека в една държава. Това е един от фундаменталните принципи, на които се гради Европейският съюз и това въжи за всяка държава членка. И не може да се твърди, че критиките срещу такива държави държави членки и са намеса във вътрешните им работи. Никой не е принуждавал, никоя държава членка да подпише и ратифицира Лисабонския договор. Никой не е принуждавал, която и да било държава членка да ратифицира хартата, но след като сте го сторили, тези актове стават част от националното ви законодателство и вие ще бъдете подвеждани под отговорност, ще ви се търси такава по националното ви законодателство. И принципът трябва да се запази. Наблюдавайки положението в държавите членки, следва да имаме предвид и демокрацията, и върховенството на закона, и правата на човека еднакво. Те са не от разкъсваеми едно от друго. По-нататък, трябва да кажа, че аргументацията на госпожа Интвелт е, е, е сериозно е, несъстоятелна поне в две отношения. Първо, видите ли, защото върховенството на закона, правата на човека и така нататък са поне толкова важни, колкото и економическото сътрудничество в Европа. Нека, а, така както гледаме на економическото сътрудничество, да подходим и към правата на човека. Това е несъстоятелно. Не е възможно така механистично да се гледа. Нали, така както гледаме на бюджетния дефицит или на да, да, държавната задлъжнялост, да се гледа и на правата на човека или върховеството на закона. Така не бива. Е, е, ще прахосаме огромно количество енергия и пак няма да насочим вниманието си към действителните проблеми. И е, втория, втората причина, по която според мен аргументите на госпожа Интвел са несъстоятелни, е, че комисията е, изпълнява задълженията си едва от 3 месеца насам. Механизмът, въведен от съвета, действа от декември. Ние все още е, е, едва градим една работеща система. Нека да й дадем шанс. Би било крайно некоректно а, а, а, сега а, а, да, да се критикува а, нали, един, а, един ново, новосъздаден механизъм. Но нези от вас, особено на двамата гръцки депутати. Ще се обърна към вас на английски, опасявам се, тъй като не владея гръцки язик, но на, на вас бих искал да кажа. Както вече казах, членството в механизма за финансова стабилност е съгласно суверенно решение. И всичко, след като бъде взето това суверенно решение, се превръща в част от националното законодателство. И от тези, които повдигнаха въпроса за правата на човека в този контекст, би следвало да се дистанцират от изрази като всички знаем, че евреите не плащат данъци или от хомофобски заявления, които също се чуха. И това се отнася за, за върховенството на закона. Не, не става дума за вас, господине, в отговор на реплика на депутат. Не, е, е, е, става дума за всички. Ако такива неща стават в държави членки на Съюза, трябва да се говори. Да, да, благодаря ви, господине. Депутатът не коментира в микрофон. Вижте, що се отнася до вас? Добре, мога да се съглася но от независима Гърция съм чувал подобни думи. Опасявам се, че не може да го спорите. А, и общо взето, ако искаме да подобрим върховенството на закона в Европейския съюз, всички трябва да надигнем глас в рамките на своите правомощия. И ако се призовава за независим механизъм, вижте, госпожи и господа, в този смисъл комисията е, тя представлява независим механизъм и ще преценява положението в държавите членки и ще ги, ще, ще търси от тях отговорност по въпроса за независимостта на съдебната система, за състоянието на неправителствените организации и прочие и прочие неща, свързани с върховенството на закона. Аз съм на ваша страна, но моля ви, нека се опитаме най-напред да направим така, че механизмите, с които разполагаме, да заработят преди да въвеждаме нови. Благодаря. От името на съвета госпожа Канин Лукашевич. Госпожо председател, уважаеми депутати, аз внимателно изслушах множеството гледни точки, които бяха изразени тук по време на разискването. Както казах в самото начало, Европейския съюз се базира не само на спазването на правата на човека, но и почива върху върховенството на закона. Всички държави членки трябва да гарантират, че вътрешният им ред спазва този ключов принцип. Политическият диалог, установен през декември 2014 година от заключенията на съвета по общи въпроси за гарантиране на спазването на върховенството на закона, потвърждава ангажимента на държавите членки да спазват този важен елемент на нашата демокрация. Ето защо съм убедена, че новият диалог ще ни помогне да гарантираме върховенството на закона да бъде наша обща цел и в бъдеще. Първият заместник председател на комисията вече спомена присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека. 18 декември 2014 година беше изготвено становище и постави се въпроса в центъра на вниманието. Ние очакваме предложение на комисията как да продължим нататък. Съветът е твърдо ангажиран и състъпва твърдото мнение, че присъединяването е задължение, а не нещо, което е доброволно. Чудесно е, че чухме призиви новият механизъм да се прилага и тук в Страсбург, защото тук има множество институции. Съгласен съм, съгласна съм с първия заместник председател, че внимателно трябва да оценим потенциала на съществуващите вече механизми. Имаме на лице инструменти, просто трябва да се научим как да ги използваме. Съветът счита, че политическият диалог има своя потенциал, ако се използва в съответствие с принципите, които бяха очетани в заключението от миналия декември. Това е добавената стойност. А не става дума за друг механизъм за мониторинг. Считам, че това, което беше обявено от господин Тимерманс, ще доведе до нови идеи и до препоръки и ние ги очакваме с нетърпение, както очакваме и по-нататъчното ни сътрудничество с Европейската комисия и с Европейския парламент. Благодаря ви за този дебат и благодаря ви за вниманието. Благодаря. С това приключваме